Mes chers collègues, bonjour! Скъпи колеги, добре дошли. Надявам се, че ви липсвах по време на уикенда и го прекарахте добре. Приемаме дневния ред. Ако няма бележки, можем да решим, че е прият. Господин Ванденкам, сядайте, моля. Ако обичате, не разговаряйте с колегите си. Започваме заседанието. Спокойно, господин Ванденкамп. Сега. Протокол от срещата на 3 декември. Получили сте го. Ако нямате коментари, можем да го одобрим. И стигаме до съобщенията на председателката. Мерси. Je voudrais vous annoncer que les Нека да ви кажа, че решенията, прияти от координаторите по време на заседанието на 10 януари, е, трябва да бъдат оповестени. Имате копия, раздадени са ви. Ако нямате възражения до 17.30, ще ги приемем. Нека да ви припомня обаче, че тъй като сериозно не ни стига времето, в координаторите решихме да преминем към упростена процедура по член 50 от вътрешния правилник за трите досиета, свързани с Брексит в случай на липса на сделка. Трябва да започнем преговор с съвета възможно най-скоро – за да направим така, че трите текста да бъдат е, оповестени на време, публикувани в официален вестник, така че да няма правна несигурност. По тази причина докладчика трябва да представи до измененията е, на 23 сряда, т.е. след два дни. Което означава, че Политическите групи и докладчиците в сянка трябва да се съберат максимално бързо, да се свържат с докладчика, защото единствено докладчикът може да представи тези изменения по 50 член от вътрешния правилник. Процедурата е ясна. А сега започваме една много, много сериозна тема, е много важна Изключително съм важна, че господин, е, доволна, че господин Слобода и госпожа Атала е тук при нас. Добре дошли в нашата комисия. Нека да започнем сега с темата предложение на директива за преустановяване на сезонните промени на часовото време Директива 2084. Ще дам незабавно думата на докладчика, след това докладчиците в сянка, после колегите, така че да можем да обсъдиме тази тема. Накрая ще дам а, възможност и на комисията да се изкаже. Накрая ще заключи е, председателя. Изменения трябва да се подадат до 28 януари в 12 часа на обед. И сега незабавно започваме с изказването на нашия докладчик. Госпожа Оскок отсъства, но тук има нейен заместник. Заповядайте. Благодаря, права сте. Ще говоря на шведски. Ако не разбирате шведски, служете си слушалките. Както беше споменато, изказвам се от името на докладчика Марита Олскок. Тя се извинява, не може да присъства да представи доклада си. Знаете какво е политическото положение в Швеция. Днес най-накрая сформирахме правителство самолета на Марита малко закъсня. Тя току-що се е преземила в Брюксел и се надява, че ще може да присъства на експертната дискусия. Докладчика смята, че трябва да се премахне съществуващата сега система за въвеждане на лятно часово време. Знаете, че системата има различни имена. Целта, според докладчика, не се изпълнява вече въобще не се пести енергия. Много хора се чувстват зле поради промяната на времето. Дори животните в различни отрасли са негативно засегнати. Естествено, премахването на съществуващата система ще доведе до сериозни последици, тъй като имаме вътрешен пазар, имаме транспорт, който е изграден възосновата на системата по настоящем. Много е важно съответно транспортния сектор и вътрешния пазар да получат достатъчно време, за да се подготвят за тази промяна. Важно е да има дългосрочен подход, да има и предсказуемост, за да може промяната да не засегне и потребителите по отрицателен начин. Транспорта ще бъде един от най-засегнатите отрасли. Тук включвам целият транспорт, от и извън Европейския съюз. Знаете, че ако вземем за пример само авиацията, всеки ден 13 000 самолета кацат или излитат от европейските летища. Съответно, докладчика се опита да разбере от различните отрасли как те ще бъдат засегнати. Сектора на авиацията вероятно ще има нужда от най-дълго време 18 месеца, за да се приспособи. Съответно, Докладчика предлага 18 месеца преходен период, за да може всички да се подготвят. Това означава, че ако държавите членки в бъдеще решат да променят стандартното време, което са въвели, те трябва да информират комисията и държавите членки 18 месеца предварително. Вместо да се фиксира конкретна дата, както прави комисията, докладчика предлага законодателството да влезе в сила две години след като е прието за докладчика е изключително важно работата по това законодателство да продължи и то да бъде прието тази година. И то колкото се може по-бързо. Докладчика, освен това, приканва всички държави членки да сътрудничат в случай, че една държава членка реши да избере конкретно стандартно време. За да може Европейския съюз да функционира, за да може вътрешния пазар да функционира, имаме нужда от координирана напасната система. Не можем да имаме една раздробена система с различни стандарти в Европейския съюз. В заключение, докладчика смята, че ще бъде естествено е, приятно да се работи в е, дух на е, конструктивизъм с всички докладчици в сянка и очаква техните коментари. Осъщането с отделните политически групи започва. Господин Свобода, имате думата. Важена пани председкиня, е, я е, дякую за... Уважаема госпожо председател, благодаря. Благодаря и на представенето на доклада. Приветствам го. Присъединявам се към казаното от е, колежката. Аз се изказвам в случая в двойното си качество на докладчик в Сянка и е, докладчик по темата в Комисията по юридически въпроси. В такъв смисъл в... Е, ще представя изменения и в тези си две роли. Инициативата е важна, защото има отношение към здравето на хората и има и съображение към е, транспорта. Признателен съм че ще имаме възможност и да направим семинар, който ще даде възможност да проследим темата От една страна е, виждаме, че е, здравето е най, е, така, има най-голямо отношение към необходимостта да бъде прекратена смяната. И доводите за това всъщност са свързани предимно с опазване на здравето на хората. В Европа обаче е необходимо да има хармонизиран подход, за да не се постави под въпрос единния пазар. Благодаря, господин Свобода. Господин Златовски има думата. Госпожо председател. Przygotowanie projektu sprawozdania. Jesteśmy много е, благодаря за представенето на проекта доклада. Много сме удовлетворени от е, промените, които предлага комисията. Групата ЕКАРЕ считат, че двете години за преходен период е необходим като срок, за да могат всички да се подготвят. Изключително сме доволни от предложенията в доклада. Считаме, че трябва да се наблегне малко повече на ролята на комисията, т.е. тя трябва да бъде реално координатор на решенията на държавите членки тук в такъв смисъл комисията трябва да си разпише задълженията а, и да поддържа достатъчно връзка с нас, парламента и с обществото, за да е ясно докъде са стигнали преговорите между комисията и страните членки трябва да се види какво ще каже един анализ за бъдещите въздействия на подобна мярка. В такъв смисъл комисията не си е свършила съвсем работата и е добре да го направи достатъчно скоро. Госпожа Билбао, здравейте и заповядайте. Здравейте, благодаря. Добър ден на всички. Предложението отговаря на ред инициативи на нашата комисия. Ние сме провели много консултации Нашата докладчица работи с тези данни. Две неща има, които искам да коментирам. Първо, когато се премахне смяната на време, за да не се създават допълнителни трудности, би следвало да се предвидят последиците за транспорта. Освен това, страните членки ще решават е, кое е време да изберат. И по отношение на текста в доклада, бих казала, че има някои неща, които не са достатъчно ясни, поне не толкова колкото ми се иска. Примерно ролята на комисията – предложенията за промяна ще излизат от е, страните членки и комисията трябва да има координираща роля. После транспонирането трябва да има срок, но всички трябва да работим по това. Трябва да имаме и съгласие по една конкретна дата. Да има координация и за преодоляване на последствията, да има достатъчно сигурност, за да може и обществото да е достатъчно спокойно за предвиденото. Координиране между страните членки, това е много сериозна задача. Съвета също трябва да предоставя, поне по информацията, която имаме, като че ли не е особено ентусиазиран. Добре ще е ние да ги привлечем на наша страна, поне да чуеме мнението на страните членки. Защото Дълго чакахме, докато се стигне до решителния момент и сега е време вече да има и решение. Надявам се, че ще успеем в бъдещите в няколко седмици да постигнем напредък по доклада, но е добре да имаме и позицията на съвета. Не знам комисията ли ще се занимае с това или ще оставиме нещата за следващия мандат, господин Долунде. Благодаря. Приветстваме предложението на докладчика за преустановяване на сезонните промени. Това ще се отрази добре и на вътрешния пазар, но трябва да се има предвид и транспорта. Ще има полза и за комуникациите, и за други отрасли. Но тези ползи ще бъдат постигнати само ако има координиране между е, съответните мерки на страните. Е, притеснени сме, че е, решенията на отделните страни членки могат да създадат разко... разпокъсаност. Комисията, независимо, че има мандат да преговаря, надали може абсолютно да гарантира, че няма да има такава разпокъсаност. И тази разпокъсаност може да ни струва много повече, отколкото струва сегашната смяна. Има автономност, разбира се, за решение на национално ниво на тая тема, но все пак трябва да има и координация и настоявам за това. Благодаря, господин Вин Ванденкамп. Благодаря, госпожо председател. Искам да кажа, че в качеството си на координатор следя процеса и то отблизо. Знаете, аз отговарям основно за връзките с транспорта. Много се радвам, че нашите докладчици, в частност господин Свобода, работят добре. Аз лично не съм убеден в ползите от промяната. На мен ми харесва много съществуващата система. Много хора в Холандия смятат, че лятното число време е нещо хубаво, защото знаете, има дълги летни вечери. Е, много хора могат да правят приятни неща по време на тези вечери. Искам да спомена не на последно място шофьорите на мотори. Естествено, има хора, които имат е, здравословни проблеми. Имаше допитване от страна на комисията. Около 5 милиона души отговориха какво да кажем за другите 495 милиона европейци. 5 милиона голямо мнозинство ли е? Може ли да твърдим, че има мнозинство, което е за промяна на съществуващата система? Искам да попитам дали пред комисията и в частност пред господин Юнкер няма по-сериозни проблеми, че е тръгнал той да се занимава с премахването на лятното часово време. Чух какво каза господин Свобода, чух какво каза госпожа Хет. Беше споменато, че ще продължим да работим за създаване на единна система – такава каквато тя е по-настоящем. Ако погледнем зимното часово време, виждаме, че в съвета има различни позиции – в съвета има позиция по пакета мобилност 1, но не и е конкретна позиция по настоящото предложение. Ние всъщност искаме да се съсредоточим повече върху това и върху целия пакет. Както знаете всички, господин Ван Виндикамп явно кара мотоциклет. Господин Ван Дален, заповядайте. Ja, voorzitter, laten we gewoon... Благодаря, госпожо председател. Нека да си говорим открито. Миналата година господин Юнкер се опита да привлече е, светлината на прожекторите върху себе си чрез тези обещания за премахване на промяната на часовото време. До какво се стигна в крайна сметка? По-настоящем заглавието на директивата – е недомислено. Казва се проект за промяна на смяната на времето между зимно и лятно часово време или нещо подобно. Заглавието не отговаря на текста, защото Знаете, докладчика предлага изчакване, преходен период от две години, т.е. в рамките на конкретен а, период смяната на времето може да продължи. Освен това в Европа ще продължат да съществуват разликите. В Германия може да се избере различна система от тази в Белгия или в Холандия. Аз искам да попитам, заслужава ли си да се нагърбваме с подобно начинание? С какво точно се захващаме? Като че ли акцента пада върху най-незначителните неща, които представляват известен проблем, вместо да се занимаваме с основните предизвикателства. Преходен период от две години мисля, че си губим времето. Губим и много пари. Имаме много по-сериозни неща, за които можем да се тревожим. Фарс! Благодаря ви, господин Вандален. Днес сте във форма. Госпожа Маснер, заповядайте. Благодаря. Обикновено аз съм съгласна с Ван Дален. Този път обаче съм на различно мнение – много хора казват, че смяната на времето трябва да спре. Няма кой знае какви ползи за спестяването на електричество. Онова, което се опитахме да постигнем и в сферата на транспорта, не ни помогна. Не ни помогна по отношение на инцидентите на пътя. Доказано е, че има проблеми от здравословен характер. В Германия ставаме свидетели на повече инфаркти, депресия, самоубийства дори. Има пряка връзка между смяната на времето и тези инциденти. Децата са по-малко концентрирани в периода веднага след смяната на времето. Има много доказателства за тези неща, които аз споменавам. Всички искаме вечер да има по-малко инциденти на пътя. Има обаче много различни аргументи с здравен характер, които е, подкрепят една евентуална смяна на съществуващата система. Срещнах се с комисар Калас. Е, има много проблеми в Европа по настоящем сега ни се дава възможност да променим системата, но не можем да определим точно от кога да влезе в сила промяната. Държавите членки ще решават. Не забравяйте, че по света има страшно много държави, които вече са премахнали смяната на времето два пъти годишно, защото се оказва, че целите не се постигат. Защо и ние да не направим същото нещо? Не забравяйте, че когато се въведе лятното часово време в Европа, в Швейцария имаше референдум. И в крайна сметка Швейцария, въпреки резултатите от референдума, въведе смяната, защото искаше да бъде като останалата част от Европа. Мисля, че трябва да се върнем към изконната практика, да спрем с смяната на времето. Знаете, нормалното, стандартното време, астрономическото време в Европа е зимното време и трябва да се придържаме само към него. Вече са давани Нобелови награди на експерти по биомедицина. Тези експерти са доказали, че зимното време трябва да е стандартно, защото това е свързано с въртенето на Земята и позицията спрямо други звезди. Мисля, че това може да се вземе предвид. Госпожа Хаутела. On oikeastaan uskomatonta, että me olemme tässä nyt keskustelemassa komission direktiiviehdotuksesta, kun muistamme, miten vaikeaa tämä kaikki oli, kun aloitimme nämä keskustelut TRAN. Седим и обсъждаме предложението на комисията, казва госпожа Хаутала. Още през 2015 година започнахме да разговаряме по този проблем. Мисля, че в началото дебата беше много по-проблемен, отколкото е сега. В Финландия първия път, когато въведохме лятно часово време, беше всъщност времето, когато аз родих за първи път и си спомням много добре у нези времена – Мисля, че си заслужава да се придържаме към решението, за което се пледира. Нека да не чакаме до 2021 година. Европейския парламент може да изиграе своята роля. Държавите членки трябва да вземат решение. Колегата Свобода каза, че не на последно място става дума за човешко здраве. И това е най- най-важният аспект. След малко ще чуем становищата на експертите. Знаете и как решението ще засегне различните държави. Онова, което спомена госпожа Майснер, е вярно. В Русия, например, вече няма лятно часово време. В Русия, естествено, когато се премахна смяната на времето, имаше някои проблеми, които възникнаха. Стандартното време може да се промени по начин, по който да бъдат удовлетворени всички, защото има държави, които могат да се окажат в неправилната часова зона. Испания и Финландия са примери в това отношение. За една минута. Uh, uh, Благодаря съвсем накратко. Трябва да сме особено предпазливи. Виждате, че сме разделени. Ако погледнем интересите на държавите членки, ще видите, че те се основават на географското им положение. Географското положение беше и ключово, що се отнася до пакета за мобилност. Колегата го спомена съвсем накратко. Мисля, че комисията трябва да направи предложение, което не разделя, а обединява Европа. Защото пакета за мобилност, знаете какво се случи с него. Ето още една възможност да се предложи ябълка на раздора за държавите членки. Господин Ван Милтенбург. И аз ще говоря на холандски. Искам да приветствам работата, извършена от докладчика. Ако погледнете предложението, ще видите, че в Европа ще се стигне до хаос. Координацията е важна, да. Как обаче ще се въведе новата система на практика? Холандия и Франция ще трябва да координират със своите съседи, техните съседи пък ще трябва да координират със своите съседи. Няма съмнение, че ще има проблеми и ето виждате. Това се доказва и от работата в съвета. Съвета не може да се договори. Има проблеми, да, много експерти говорят за тях. Е, има обаче и различни виждания. Много хора говорят за безопасността по пътищата. Аз е, искам да се уточни каква е ползата от това предложение. Настоящата система на смяна на времето два пъти годишно ни дава координиран подход. Винаги ще има хора, които ще са доволни, ако се въведе промяна, но това е, имам предвид съществуващата система, е възможно най-малкото зло. И координацията е априори част от нея. Аз ще внеса изменение. Не мисля, че би трябвало да даваме на комисията интелектуални бонуси за това, че е предложила едно толкова лошо формулирано предложение. Мисля, че има достатъчно основания този текст да се върне на чертожната дъска. и Освен това би трябвало да приемем, че настоящата ситуация всъщност представлява един балансиран подход. Благодаря. Не смяната на не лятното или зимното часове време предизвиква заболявания, а промяната. Нужно е да се махне тази промяна. 80% от европейците нямат нищо проблем, нямат никакъв проблем с промяната, но нямат проблем и с това да бъде, премене, да бъде промахната тя. Е Две неща ще кажа, госпожо председател. Първо, априори Много са различни и противоречиви твърденията, свързани с премахването на лятното или зимното. Е, в зависимост от това какво мисли човек, може да е за или против е, промяната на вре... часовото време. Кой няма окончателно становище, така че искам да разбера защо Европейската комисия един вид се е настанила като муха на труп върху тая тема. Нищо не е предвидено в регламента. Искаме ред в това, което ще направят държавите членки, но липсата на ред ще окаже огромно въздействие върху вътрешния транспорт. Например, транспорта ще бъде засегнат и не само той. Хубаво е да се направи такова предложение, когато има обективни твърдения. Но има и аргументи против. Не е възможно да се излезе с такова предложение. Няма нищо конструктивно зад едно такова. Всичко зависи до голяма степен до функционирането на отделните страни. Всяка една са различни нещата. Например, в Португалия, в Финландия нещата са съвсем различни че нямат нищо общо даже. След като няма хомогенизация, мисля, че най-лошото, което може да се случи в парламента, е нещата всъщност да се блокират в съвета. Хубаво е, съгласна съм с господин Ван Милтенбург, да се върнат нещата, да ги върнем обратно на комисията. Мерси beaucoup pour l'ensemble des prises de... Благодаря ви за всички, които взехте думата. Искам да ви припомня, че тази тема е една тема, която е свързана и с искането на хората, гражданите. Демократични има петиция за това. Крайна сметка трябва да се включи в дневния ред. Е, нито една държава членка явно не желая да се занимава с това и затова тук парламент, Комисията по транспорта в парламента включи това. А, и затова ще имаме гласуване, ще поискаме от Европейската комисия да проведе консултация, независимо от това. Консултацията беше наистина голяма, тя е една от най-голямите, 35 милиона граждани. Беше по време на лятната вакансия, когато не всички са могли, разбира се, да отидат до страницата. И така истинския въпрос, Част от вас говорихте за това как, как ще се стигне до съвета и до арбитража на съвета Колеги, мога да ви задам този въпрос. Мога да задам този въпрос на министра на транспорта от Румънското председателство, който ще бъде утре тук. Така че директно може да го питаме министра. Европейската комисия може само да ни даде позицията си, а не позицията на, коми... на съвета. Това, което направи комисията е да направи това съобщение. Може би имаше известно бързане. Но имахме петиция, и тази, това избухване на демокрацията. Имаме председател на комисията, който казва, не се притеснявайте, това ще е част от а, програмата ни. Дога, господин Арогард, давам ви думата, за да ни кажете как нещата ще се разрешат. Казахме да оставим топката на държавите членки те да изберат лятно или зимно време. Мисля, че това ще бъде грешка, защото имаше консултация с гражданите и докато протече пък нова така във всяка една отделна държава и след това транспорта какво ще случи, госпожа Билбао го каза и нашия докладчик с право казаха, че трябва да се обърне внимание за такива сектори. Авиацията също. Ние като комисия искам да ви помогнем. Давам ви думата. Благодаря, добър ден, госпожо председател, уважаеми членове на комисията, уважаеми докладчици в Сянка. Първо искам да благодаря на докладчика госпожа Улскок за извършената работа по предложението на комисията за сезонната промяна на часовото време, както и текста, който е представен. Благодаря за отличното представяне на позицията на госпожа Олвскок. На първо място искам да благодаря на докладчицата за цялостната и подкрепа за предложението за преустановяване на сезонните промени в часовото време между зимно и лятно такова. С удоволствие трябва да отбележа, че сте съгласни, че е нужно да има координиран подход към сезонните промени часовото време в Европейския съюз и според нас това е изключително важно, за да има добро, добре функциониращ вътрешен пазар. Освен това мога да си отбележа и измененията, които са направени за времето за влизане в сила и изпълнението на това предложение, както и окончателната версия на директивата. Нашето предложение е да се прекрати това тази година всъщност наистина почиваше върху презумпцията, че са законодателите ще стигнат до съгласие преди да се разпусне парламента. Явно обаче това няма да се случи и затова трябва да кажем наистина, че ще е нужен по-дълъг срок. Искам да направя няколко коментара за конкретните изменения, където искаме пояснения или по които изследваме тревога. Изменение 5. Там се говори за заличаване в 6-то съображение. Факт, че държавите членки не трябва да променят стандартното време повече от веднъж годишно. Оправданието е, че докладчикът би искал държавите членки да променят, променят стандартното мене по изключе... време по изключение, а не по правило. Това искаше да постигне Европейската комисия с нейната формулировка, която цели да подчертае, че намерението на законодателя в Европа е да се избегнат възможности държавите членки да започнат да променят стандартното си време всеки март или октомври, като въведат отново сезонни промени на часовото време, което ще попречи на вътрешния пазар. За това искаме да се говори, да не се говори за повече от веднъж годишно в текста. Също си отбелязвам предложението на докладчика в изменение 6 и 8 към съображение 7 и член 1, където става ясно, че докладчика иска да избере стандартното зимно време като дефолтната опция при влизането в сила на новата директива през януари, позволява на тези държави, които искат пък, да го променят веднъж през март към лятно време. Ние казахме, че пък трябва да се избере лятното време като основна позиция. Държавите членки, които искат да променят времето си, и да го направят веднъж към зимното време. Остава принципа на нашето предложение. То е, че държавите членки трябва да направят избор за постоянното си часово време. Те имат компетентност по този въпрос. Ще разгледаме и вашето изменение, разбира се. Докладчика също се счита, че държавите членки трябва да определят така наречения служител за контакти. Това е записано в изменение 7 и изменение 8. Разбирам, че докладчикът иска това да е записано, за да може и да улесни всъщност координацията между държавите членки. Това нещо е обсъждано, вие сте го казвали. Това е интересно предложение, обаче ние смятаме, че трябва да се разгледа административната тежест, която може да се привнесе от тук, както и компетентността на държавите членки. Това е много важно за Европейската комисия да, се залаг... да си задават сами часовото време и не мислим, че да, Европейския съюз трябва да се намесва отвъд стрикно необходимото за целите на това предложение а то се съсредоточава основно върху сезонните промени на часовото време. И накрая с изменения 9 и 10 докладчикът предлага друга логика за споделянето на информация, когато държави членки решат да променят стандартното си време и да преминат от едно към друго. Важно е да се вземе предвид, че Европа Предложението на Европейската комисия предвижда всички държави членки да бъдат информирани от комисията. Смятаме, че това е най-ефикасният начин. Така няма да има допълнителна административна тежест и разходи за на националните органи. Докладчикът също така предлага забавянето за уведомяване да се прехвърли от 6 до 18 месеца. Искате, може би, за това да стане, за да може отделните економически оператори да се подготвят за една такава промяна. Обеден съм, че може да намерим добрият подход, за да сме сигурни, че държавите членки обществеността ще бъдат своевременно информирани за промените, които могат да възникнат и това да стане по един ненатоварващ начин. Знам, че докладът трябва да вземе предвид и становищата на други парламентарни комисии. Чухме становището на част от докладчиците Сянка сега, днес, след обяд. Няма да коментирам сега по техните предложения, тъй като те трябва да бъдат финализирани. Обеден съм, че вашата комисия ще стигне до удовлетворителен резултат. Отново искам да благодаря на всички ви за извършената работа и ще очакваме крайния ви доклад. Merci beaucoup pour cette prise de parole. Мадам Ед. Благодаря. Давам ви думата, за да приключим с дебата. Благодаря. От името на докладчика Марита Ловскок искам да благодаря на всички за изказванията. Взимаме предвид всички предложения, мнения. Оставам с впечатлението, че проблемите, които се повдигат тук, са същите, които докладчика вече е очертала. Тоест мога да заключа, че ще има едно добро и ползотворно сътрудничество. Благодаря. Мерси. Аз ви благодаря. Искам да ви припомня, че измененията могат да се изпращат до 28 януари 12 часа на обяд. И така продължаваме нататък. Имаме изслушване. Изслушване по същия въпрос, преустановяване на сезонните промени. Една директива, която премахва предишна директива от 2004 година. Ще да помоля да дойдат тук нашите оратори, за да ги изслушаме. И ще ви ги представя, разбира се. Allez-y. Allez votre Allez, nous commençons. И така започваме. Et je vous présente. Искам да ви представя нашите оратори. Имаме тук професор Борковски. Добре е дошъл. В общото събрание на нашата комисия. Вие сте заместник декан в университета в Гданск, както и председател на а, економиката на транспорта. Също така доктор Киран Сарма, който е лектор по психология, който ще се съсредоточи върху евентуалните последствия от прекратяването на сезонните промени върху пътната сигурност. Вие сте член Всъщност, вие сте преподавател в Голуей, Ирландия, Национален университет на Ирландия. Ще чуем също и заместник-председателя на един институт, консултантски бизнес, господин Жарвис, Андрю Жарвис. Добре дошъл. Вие ще говорите за въздействието на енергетиката. Върху, извинете, енергетиката. Ще ни говорите и за економизирането, економ... економисването на енергия. След това Дарио Кастровиехо, добре е дошъл. Вие сте от Гранадския университет и сте специалист по всички въпроси, които са от медицински характер. Вие сте психолог ще говорите за гражданите, за животните, какви ще бъдат евентуалните последствия. Всички покрих, да, добре дошли. Ще бъда много стрикна с вас, много стрикна, защото времето ни е изключително ограничено. И така, колеги, смятам, че това изслушване е сериозно. Темата също става дума за една директива, която прекратява изменението на изменянето на часовото време. Имаме нужда да чуем научните мнения, за да видим какви са различните опции и какво ще означават те. Европе... Комисията по транспорт за това и реши да организира този семинар, за да можем всички да имаме пред себе си всички елементи и да видим какво може да направим. Вие виждате, че темата днес леко се блокира в съвета. Парламентът и Европейската комисия са на едно мнение по тази тема. Те поемат своята отговорност, тъй като имаше проучване, е, където с голямо мнозинство 84% е от е, всички тези милиони, 35 милиона, са за преустановяване на промените. Имаше публична консултация и съответно основната така, причина за това е економисването на енергия. Но се казва, че обаче тази промяна има своята отговорност върху сигурността, върху здравето. Например, при промяна на времето в Франция има много а, инциденти по пътищата, много повече, отколкото иначе. Надявам се изслушването днес след обяд да ни даде всички основни елементи, които са нужни за това Мога да чуем вашите заключения по тази голяма тема. Какво ще бъде въздействието на тези промени при особено пътуванията на дълго разстояние върху економиката, енергетиката, здравето. Много знам, че ще ви притесни това, че има ограничено време за изказване, но така е. Всеки от вас ще получи 8 минути, за да проведем този дебат. Тук с депутатите започваме с вас, господин Борковски. Заповядайте, пак казвам, за 8 минути. Добре дошъл. Okay, thank you uh, for allowing me to share with you some благодаря за възможността да споделя моето научни изследвания, а също и консултацията с индустрията. Три е, сектора има тази индустрия пътен транспорт, железопътен и въздушен. Пътният транспорт там е много интересно, защото това, което чух, очаквате много положителни въздействия – от е, гледна точка на бизнеса обаче, е, това, което ще се случи, няма голямо значение. Може би ще има известни спестявания за големите дружества, защото е, това всъщност ще се отрази на транспорт, който се провежда по уикенда, защото тогава шофьорите трябва да почиват и евентуално смяната на времето може би ще се отрази и на възможността им да почиват на определения брой часове. Ако се смени настоящето положение с некоординирани индивидуални решения от страните членки, това ще е проблем, казват управителите на пътния транспортни фирми. Същото коментират и управители на дружества, които се занимават с веригата по доставките. Също така разходите за инфраструктура са неутрални. Все едно ще трябва да има нужда от е, осветление. За ЖП транспорт там нещата са различни, тъй като има графици, вре... Е, разписания. може би около 5% са засегнати е, влаковете от общия брой влакове е, поради смяната на времето. Така че може да се реализира там някакви економии е, от използването на електричество от влаковете. Няма да има въздействие върху разходи, свързани с инфраструктурата. Тя все едно трябва да бъде осветена и независимо от смята на времето да се провеждат съответните дейности. Е, разлика в е, графика спрямо сезоните не е направ... не се смята, че ще има такова въздействие. Смяната на времето и на графиците обикновено се извършва в часовете, които не са пикове и така, че а пък товарните влакове не върват по графици и по разписания, така че те са по индивидуално договаряне най-голямото въздействие няма да е върху дружествата, а върху клиентите им, пътуващите. Особено местните е, така, услуги за влизане и излизане от съответните региони. Когато има промяна в разписанията, там въпросът е дали ще има достатъчно предоставени услуги. Горе-долу същата е картината и в въздухоплаването. Те използват координирано универсално време, т.е. не ги засяга смяната и винаги там промяната ще е координирана. Може да има някакви е, малки економии от е, връзката с е, разписанията, е, но пък ще трябва съответно да се да има разходи за отразяване на общото координираното универсално време спрямо местното време. По-лесно ще е естествено да, се, е, да не се преработват разписанията, ако няма сменя. Координацията с, транзитни, с транзитните пътници също е вече на лице. Може би е, при услугите за влизане ще има някакви по-големи ползи. Къде се крият най-големите възможности за е, економии? Всяка сезонна смяна на времето означава, че във въздухоплаването слотовете на летищата трябва да се е, предоговарят големите компании не са толкова засегнати, защото имат повече слотове, отколкото могат да използват. Въздухоплавателните компании и летищата очакват доста печалби от тази дейност и когато няма смяна на времето, разпределението на слотовете ще бъде е, извършвано еднократно. Тук също най-голям е страха на това да няма координираност в мерките за прекратяване на смяната. В обобщение операторите не очакват огромни печалби, малки печалби може би, няма да има разходи за инфраструктурата, единствено най-много ще печелят пътниците. Благодаря. Сега думата има господин е, Сарма. 8 е, минути. Благодаря. В началото искам да дам малко предварителна информация. Предложението за премахване на смяната на времето е, засяга не на последно място възможността за ПТП, защото сутрин, знаете, и вечер има различна видимост. Второто нещо, което искам да кажа е, че презентацията е свързана с промените във времето и съответно в светлината. Има различни възможности за това колко светлина да имаме. Те не на последно място са свързани с географската ширина. Колкото повече се отдалечаваме от екватора, толкова по-голяма е разликата в дължината на деня и на нощта. Трябва да се спомене въздействието върху учениците, върху селското стопанство, ако в крайна сметка се стигне до по-тъмни сутрени. За какво ще говорим основно? Евентуалните последици от премахването на смяната на времето. Аз искам да се преборя за тезата, че премахването на смяната на времето ще доведе до по-малко пътно-транспортни происшествия. Има една хипотеза, според която светлите вечери спасяват човешки животи. Това е една установена хипотеза. Проекта на директивата разглежда и възможностите за преминаване към постоянно лятно часово време и съответно малко по-светли вечери. Ето данните, свързани с ПТП през последните 10 години в Ирландия и съпоставка с Европа. Има два пика на ПТП. Сутрин, когато хората отиват на работа и вечер, когато се връщат от работа. Ако приемем, че вечер има още по-голямо натоварване на пътищата и съответно вечер тъмнината е по-голяма, би трябвало да допуснем, че ако се прехвърли светлина от сутринта към вечерта, условно казано, ще има по-малко ПТП. Това е хипотезата позната като light shift. Сега доказателствата. Британски експеримент за лятното време беше проведен през периода 1968-71 година. Великобритания и ЕРЕ в рамките на този период имаха т.е. не сменяха времето. Проучването, което сме направили, разглежда въз... различните е, инциденти по пътищата, е, в зависимост от това за коя част от е, деня говорим. Ако трябва да разтълкувам доказателствата от това проучване, което направихме, бих изтъкнал три неща. Данните първо са на 50 години. Променили са се много от техническите характеристики на автомобилите, спирачките, коланите, поведението на шофьорите, освен това инфраструктурата. На второ място, а дори да има конкретни заключения в Великобритания, не може да прехвърляме тези заключения в други държави, защото знаете, че светлината зависи много от географската ширина. И накрая, в Великобритания не можеше да се определи количествено ползата от въведената мярка. Много различни категории от населението стават рано, независимо от това дали е светло или тъмно. Какво е заключението? Опита от Великобритания не трябва да се използва за е, отправна точка за всички държави. На следващо място искам да говоря за проучванията по отношение на смяната на времето и лятното число време в е, частност. Какво става, когато светлината се прехвърли към вечерта през март месец? Ние разгледахме 24 проучвания, които разглеждаха възможностите за ПТП. Можем да очакваме, че тъй като светлината през март се прехвърля към вечерта, сутрин би трябвало да има повече е, катастрофи, отколкото вечер. 12 проучвания показват, че има е, много малко намалявания на ПТП и голяма част от тях се дължат. Е, на други феномени или природни условия, свързани с смяната на времето, например. Седем от проучванията твърдят, че няма никаква промяна в зависимост от прехвърлянето на светлия период към вечерта. Ако погледнем сега връщането към зимно часово време през октомври, това трябва да е един малко по-стабилен тест. Значи, заключението би трябвало да е, че по светлите сутрини би трябвало да прехвърлят ПТП към вечерната част. Е, на денонощието. 12 проучвания, 15 по-скоро, 5 от тях говорят за увеличаване на ПТП, 5 за намаляване и 5 не свидетелстват за промени. Отново е, факт, е, фактор, който трябва да се вземе предвид е времето. Тъй като през есента Знаете, настъпват по-студени дни и съответно по-хлъзгави пътища понякога. Не са разгледани последиците за учениците, които отиват на училище, не са разгледани хората, които работят в селското стопанство. Какво е заключението относно лятното часово време? Не са еднозначни заключенията, проучванията не вземат предвид фактори като времето и трафикопотока в рамките на конкретен по-дълъг период. Цялостното ми заключение, ако има стремежи към преминаване е, за към постоянно часово време, те трябва да се основават на фактори, които са не само основани на безопасността по пътищата. Толкова от мое име. Благодаря. Благодаря за това представене. Продължаваме нататък с изслушването. Следващите господин Джарвис. Заповядайте. Ще говорите за енергетиката. Благодаря, госпожо председател. Добър ден на всички. Правих едно проучване за комисията преди няколко години за несинхронизирането на лятното време, що се отнася до енергията. Разгледахме също и акумулираните доказателства в междинния период. Има тясна връзка между лятното време като политика и енергийната политика – бащата на лятното време, Уилям Уилец, защитаваше това лятно време, най-вече с спестяването на енергия, на електрическа енергия, преди повече от 100 години в Обединеното кралство. Привръщане към лятното време, често това се прави с желанието да се спести енергия – Трудно могат да се намерят цифри, макар че пък и не е било и отречено това. Има ли такива спестявания днес? И ще бъдат ли те факти и утре? И не на последно място, ако няма вече лятно време, дали ще нарасне потреблението на енергия и се оттам ще нараснат и емисиите. Върху това ще се съсредоточа. Е, сложни са доказателствата. Има доста проучвания, които са направени на ниво държави членки. Италия, например, Франция и така нататък. Те са цитирани в документа на Европейската комисия. Те с известни степени на сигурност казват, че има спестявания, не са големи, но има при е, промяната към на промяната на часовото време. Академичната Академичните източници също дават примери за спестявания. И за Европа като цяло бе направен един опит за моделиране. Отново, това е модел, не е някаква фактическа истина. Там се оценява въздействието между 0 до 2,5%. Въздействието тук варира на зависимост и от географската ширина и дължина, т.е. къде се намира държавата, има значение. И то по начини, които не се разбират винаги изцяло. Продължавайки нататък, що се, оказва, що се отнасят до доказателствата и покриване на по-широка зона, нещата продължават да се объркват. Има проучвания в международната литература. Второто в списъка е канадско, които имат смесени доказателства, казват те. Има едно, което разглежда тази промяна на глобално ниво. Те установяват известни ползи, що се отнася до енергоспестяването, но доста скромни са резултатите. Ние смятаме, че може да се погледне отново европейското проучване, защото то е по-полезно за нас и да не забравяме анализа, направен преди няколко години от службата на Бундестага, който говори за потенциални спестявания, но също казва, че резултатите в една държава не са валидни в друга, в зависимост от това къде се намира държавата, като ширина, дължина и така нататък. Направихме оценка за комисията и се консултирахме с фирми е, в енергетиката, държавите членки, правителствата, казваха, доколкото ни отговориха изобщо, е, че има малко намаляване на ползването на енергия през лятото. Трябва да кажа обаче, че това се прави най-вече по общи впечатления, а не на базата на детайлни изследвания, които почиват върху модели. И така отново, ще се отнася до енергетиката, Основното послание е, че има определени елементи, но се осложняват нещата, когато говорим за трансгранично предаване на данни. Някои дни няма 24 часа. Този въпрос, виждате тук, сложно е законодателството също влияе върху промяната на технологиите и се намалява потенциалните спестявания, свързани с а, смяната на часовото време. Що се отнася до ежедневието на бизнеса, може да кажем, че спестяванията от лятното часова време може да се дължи също и на това, че имаме по-големи, по-ефективни, ефикасни лампи или пък други пък, да речем, ползват климатици. При тях може да има пък увеличаване. Това се спомена и в по-ранната дискусия. Що се отнася до бъдещето? Трудно е да се е, реши или да се види кой какво ще реши. Нещо се отнася до прякото въздействие но и непрякото свързано с поведението. Ако хората стоят вкъщи, гледат телевизия, не карат колело, то тогава потреблението ще е различно, а историческите данни да не го отразяват. Заключителни бележки. Това, което се каза много ясно в нашето проучване, е, че Всички се надяват да има синхронизация, ако има промяна, за да няма объркване. И цените за корекция. Те се споменаха в последния доклад. А, аз Примерно имам у дома си система, която автоматично промяна, променя времето на лятно и зимно. Не е свързано с интернет и така нататък. Тоест има и други електронни системи, които не са свързани с интернет, но променят времето в дома. Тоест при тях трябва да има корекции. Трудно е да се разбере колко такива системи има и в крайна сметка това не беше фокус на нашата работа, но има някакъв елемент, който трябва да се вземе предвид за коригиране. Ако се даде малко повече време за корекции, тогава ще може и малко повече и по-лесно да се коригират нещата. Благодаря ви за изказването. Последният е господин Кастро Виехо. Вие ще говорите за здравето на хората и може би и на животните. Нали така? Чудесно. Давам ви думата. Заповядайте. de cómo el cambio horario va a afectar a la salud humana. Voy a... Да. Аз ще е, разгледам въпроса как лятното часово време се отразява на човешкото здраве. Първо ще коментирам как функционираме от физиологична гледна точка, как се отразява лятно часово време върху здравето ни и също ще коментирам международните мнения по този въпрос. Е, наш, като живи същества, нашия живот се базира на а, е, ритъм. Смяна в деня, смяна в сезона, в месеца и така нататък. Защо? Защото тялото е устроено на базата на а, е, биологичен часовник, централен такъв, работещ на молекулярен признак. знаем, има подробни изследвания, за които е получена Нобелова награда за установяване на това как работи биологичния часовник. Там се отчита и продължителността на светлината и сутрин и вечер има съответни органи за тази цел, които изпращат сигнали на други и съответно се задейства механи... съответния механизъм. По този начин нашия биологичен часовник контролира нашия организъм на молекулно ниво. Около 30 милиарда реално са а, тези отделни часовничета на молекулно ниво, биологични часовници. А, има също така и синхрон между основния биологичен часовник и периферните такива. Те се контролират от епифизата, тя, която, която произвежда мелатонин. В 3 часа сутринта е пика на отделяне на мелатонин – и е, съответно този процес се контролира от централния биологичен часовник. Когато обаче се смени е, времето, молекулният или биологичен часовник не се сменя автоматично. Минават поне 2-3 дена, докато е, той се синхронизира. И в тези 2-3 дни, в които биологичният ни часовник се синхронизира, той отделя, мелатонина се отделя така както и до тогава. Тоест има един период на вътрешна липса на синхрон, така наречено хроно нарушение, което води до нарушения, проблеми за сърцето, засягат се и мускулите, и мозъка. Ако примерно пътувате от Брюксел до, към Лондон, разликата е един час. Тоест, ще прекъсвате работа и ще отидете да си легнете един час по-късно. Но изгревът и, слън... и залезът на слънцето ще а, също ще бъде е, по-късно и няма да има десинхронизация. Тогава много по-лесно ще се нагласи времето. А когато, вътрешното време. А когато се смени часовото време и се върнем един час назад, ще ставаме е, по различно време, но изгрева, времето на изгрева и, заля, и на залеза няма да се сменят, защото ние ще сме на същото географско положение. Тук се получава тази липса на синхрон и тялото се нуждае от известен период да се нагласи. Има достатъчно изследвания, клинични, епидемиологични и други, където се установяват рисковете от подобна смяна и отражението върху вътрешния ни часовник. Там е установено колко се поддава на въздействие нашето тяло, когато се излезе от ритъм сериозно или има сериозен, на, сериозна липса на синхрон в нашия вътрешен биологичен часовник. Например, Установено е, че се повишават, особено рано сутринта, броя на инфарктите. Особ... През пролета това е особено важно за жен... вярно за жените. Повишават се и случаите на засилен, на повишено кръвно налягане. Има проблеми и с спането и когнитивните способности цялата област от мозъка, която, се, е, която отговаря за вземането на решение. Тоест, нарушават се цялата система от е, циркадни ритми, около е, хиляда вътрешни механизми се нарушават, това има отражение върху заболяване, възможността за заболяване от ревматизъм и, ревматизъм и други. Биологичният ни часовник контролира също и разделянето на клетките, е, промяната им от нормални в е, ракови и така нататък. Това са все процеси контролирани от биологичния часовник и всъщност превръщането на обикновени клетки в злокачествени е просто резултат от това, че те започват да се делят неконтролирано, което се контролира реално от биологичния часовник. Има, тук цитирам статия, която е публикувана в Европейския списание за вътрешна медицина, където огледахме всички публикувани проучвания за отрицателното въздействие на промяната на часовото време върху биологичните системи. Съществуват достатъчно научни данни, че би следвало тази промяна да бъде преустановена. Не следва да сменяме часовото време. А кое ще е най-доброто време спрямо биологичния часовник? Тук даваме за Испания универсалното време плюс 2. Но общо взето въпрос е да се установи кога има най-много светлина. Виждате, че е, тук е, има по-скоро сезонни разлики. А в е, стандартизираното време плюс един час ще има по-малко светлина в следобедния период, но няма да има голяма разлика в сезоните. В противния вариант спрямо сегашната смяна ще има повече светлина през е, сутрешния период. в е, времевия интервал стандартно време е плюс 1 час. Няма големи разлики в е, сезоните. Това ще е един от механизмите. Това ще е една от най. От... Това ще е оптималния вариант за биологичния часовник. Благодаря. Нека сега веднага да започнем дебата с колегите. Господин Вин Ванденкамп. Камп. Mevrouw de voorzitter, dank u zeer. Благодаря, госпожо председател. Мислех, че първо ще дадете думата на докладчиците в сянка. Искам да кажа, че най-много ме впечатли испанското проучване. Няма да се стремя да произнасям правилно името ви, господине. Мисля обаче, че вашата оценка е много сериозна – тя показва какво се случва с човешкото тяло. Имам един въпрос към вас. Тази сутрин сте дошъл в Брюксел. Предполагам, че сте летял до тук, станал сте рано, за да хванете се самолета, трябвало да бъдете на време на летището. Може ли да се каже, че поради всичко това сега сте изправен пред здравен риск? Всички тук в тази зала. Често пътуваме в Страсбург и не само до там. Някой път пътуваме чак до Китай. Ние пътуваме и нямаме е, някакъв регулярен модел на пътувания. Каква е разликата, ако времето се сменя или не? Следващия оратор. Госпожа Билбао. Благодаря. Добър ден, благодаря на всички за презентациите. Много интересна информация. Представяте различни области. Един въпрос. От гледна точка на фирмената дейност, няма да има кой знае какво въздействие, е, ако се премахне смяната на времето, но от гледна точка на човешкото здраве, решението, което ще вземем, ще окаже въздействие и може въздействието да е положително. Затова имам конкретен въпрос към всички вас. Когато преценим информацията, с която разполагаме, каква е вашата препоръка? Благодаря, господин Свобода. Е, всем панелистум за е, поучне благодаря на всички оратори за подробните изказвания. Въпрос към последният ни гост. съществуват е, лекари, които се занимават с хронобиология и в Европа и по целия свят има проучвания. Те са се произнесли на... Има, е, има и професионални асоциации. Имате ли представа какво те са казали по въпрос? Госпожа Клон, благодаря господин председател, благодаря на всички изказали се. Естествено, безопасността по пътищата е нещо много важно. Вие направихте преглед на ситуацията, вие пък говорихте за енергията и енергоспестяването, изтъкнахте основанията за и против. Презентацията за човешкото здраве е много важна, много интересна. Имате ли информация за психичното здраве на хората? Последния слайд, който показахте, лятно часово време и плюс 2 часа отгоре, т.е. повече светлина вечер, това ще окаже ли въздействие върху психичното здраве на хората? Освен това, разходите за задължението всеки 6 месеца да се сменя времето. Какви са те? От гледна точка на фирмите, мисля, че би трябвало да се разгледа въпроса, както от гледна точка на това доколко нещо подобно е полезно и удобно. Госпожа Кумпова има думата. Благодаря. Благодаря на комисията Тран за това, че провежда това полезно проучване. Аз съм докладчик Сянка в комисията ИТРЕ. Чух критични изказвания в транспортната комисия има някои сериозни критики, най-вече във връзка с въздействието върху транспорта. Какво ще кажете за безопасността по пътищата? Имате ли конкретни доказателства? Вие казахте, че не трябва да използваме аргумента за безопасността по пътищата. В Финландия обаче много се казва за това, че когато шофираш, трябва и да си в добро здраве. Знаем, че има хора, които са по-уязвими. Защо да не спомена и нас самите? Ние пътуваме в Брюксел всяка седмица. Не е лесно всеки път да се пътува от една часова зона в друга. Не е лесно. Има ли вреда? По отношение на енергетиката, Смятате ли, че би имало известна полза за интелигентните мрежи в трансграничен план? Или въздействието ще е значително само от гледна точка на охлаждането и затоплянето? Ако няма други изказвания, нека да задам и аз един въпрос. Той е също отправен към нашия последен оратор. Ако добре е, разбрах това, което ни показвахте, това, е, което най-много смущава е, е точно смяната. Има ли конкретни препоръки, които можете да направите за това дали да се избере лятно или зимно време или всяка страна да си реши. Защото времето на слънчево греене и светлината са доста различни за всяка страна. Нека сега да дам думата на нашите гости в същия ред, в който се изказаха, за по 3-4 минути всеки. И ако може да отговорите и да дадете заключение така като една бърза формула, за да можем да приключим дебата. So can... Аз ще говоря само по въпросите свързани с дейността на предприятията. В транспортния сектор промяната не е толкова важна. Като изключим слотовете, естествено, и тяхното разпределение. Всички хора, с които съм разговарял, са положително настроени, казват нека да се въведе промяната, но само едно нещо е важно да се гарантира координацията. Не може да има безкраен брой часови зони и не може държавите членки да си сменят времето тогава, когато сметнат за добре. Тоест, ако ще премахвате съществуващата система, не я замествайте с такава, в която няма никаква координация. Толкова. Um, okay. поискахте да кажа какво смятам. От гледна точка на безопасността по пътищата има много различни рискови фактори, които определят броя на ПТП-тата. Тоест, ако разгледаме само по-светлата част на деня, преместването от сутрин към вечер или обратно, това би трябвало да бъде пренебрегнато като фактор. Няма доказателства, че съществуващата система е положителна от гледна точка на безопасността по пътищата, нито пък, че една нова система ще допринесе положително. Затова, когато комисията обсъжда дали трябва да промени системата, да премахне смятна дата на времето, тя не трябва да взима предвид аргумента, свързан с броя на ПТП и безопасността по пътищата. Естествено има много доказателства, които са свързани с това, че точно по време на смяната два пъти годишно се случват различни неща, но не мога да препоръчам нещо конкретно възоснова на аргумента за безопасността по пътищата. Винаги трябва да се отчитат географската ширина и географската дължина. Господин Джарвис Ще отговоря на няколко въпроса. Ще говоря и за препоръките и за енергетиката. От гледна точка на практиката и политиката би трябвало да има подробна оценка на въздействието, което да отчита различни фактори най-добрата информация, например, във връзка с това какво може да се предвиди като бъдещ сценарий, каква часова зона ще изберат държавите членки. Освен това трябва да се направи проучване на евентуалните разходи за фирмите, защото промяната два пъти годишно е установена практика и хората не отчитат тези разходи. Всъщност всички говорят за това какви са разходите, свързани с промяната и дали може да се стигне до спестяване на средства. Освен това, би трябвало да се направи на ниво държава членка интервю с статистически значима извадка, с статистически значим брой хора. Защото чухме, че броя на интервюираните може би не е достатъчно голям съответно може да се прецени какво ще бъде въздействието на различните сценарии върху здравето на хората, движението, транспорта, ПТП и така нататък. По отношение на интелигентните мрежи, въпросът е много интересен. В миналото сме получавали информация от хора, които търгуват с електроенергия и те са ни казвали за това какво въздействието на часовите зони върху пиковете на търсене на електроенергия. Мисля, че с преминаването към интелигентни мрежи този проблем няма да съществува, тъй като самите мрежи ще, ще регулират. Естествено, че държавите членки регулират търсенето в пространството и във времето според конкретните особености. Благодаря и накрая господин Кастравиехо. Eh, Благодаря. Попитахте ме дали честото летене оказва въздействие. Всъщност, е, това не е съвсем релевантен въпрос. Много хора може и да пушат е, по 3 пакета цигари на ден и никога да не хванят рак на белия дроп и да доживеят до 100 години. Това, че нещо не засяга вас, не означава, че не засяга други хора. Аз съм работил като охранител и то през нощта. Ставал съм и по късни доби и рано. Ние сме животни, в крайна сметка. Животните се управляват от природните закони, а не от математиката. Всеки може да реагира по различен начин. Това, което се опитах да кажа аз е, че комисията се опитва да приеме законодателство, защото има достатъчно доказателства, че настоящото законодателство оказва негативно въздействие върху здравето има негативно въздействие. Не всички са засегнати, слава Богу. Но тъй като има все пак някакво негативно въздействие върху здравето, трябва да се приема и съответното нормативно решение. Това е принцип, който трябва да се прилага върху всяко едно евентуално законодателство, което може да бъде предложено. Ако има въздействие върху климата, което е негативно, също знаете, се предприемат мерки. Това е само един пример. Има един цял екип от експерти, които се занимават с биологичния часовник на хората. Този екип се опита да формира обща позиция, тъй като дебата в Европа вече тече. А що се отнася до децата, има достатъчно солидна информация от много училища, че паметта на децата е, по някакъв начин е, се променя. В деня след смяната на времето не се засягат всички, естествено. Някои деца са по-податливи на промени, отколкото други. Какво би било моето заключение и предложение? Бих казал, че нашия биологичен часовник е настроен така, че сутрин тялото се приспособява към ставането и е добре да се става по едно и също време, защото ако се промени часа на ставане, трябва да се променят всички останали механизми и процеси в тялото. Аз препоръчвам да се разгледа и въздействието на количеството светлина, кои, което приемаме всеки ден. Има много въпроси и за случващото се по пътищата, за ПТП. не е съвсем ясно дали оказва въздействие тази промяна или не. Voilà. Sur, euh, vous êtes tous sur... Всички сте съгласни, че ако се сложи край на тази промяна, трябва да има европейска координация, т.е. хармонизация на европейско ниво. За всички ви това е необходимо що се отнася до здравето при децата, при възрастните. Тази промяна оказва своето въздействие. Що се отнася до економиите на енергия, най-общо казахте, че промяната на часовото време не води до големи такива спестявания. От 1910 година се прави, но сега имаме технологии, които спестяват енергия. Има енергоспестяващи кружки и така нататък, които водят до спестяване на енергията или иначе. Техническия прогрес е факт. Промяна. Мисля, че доказвате, че от 0,5% до 2,5% имаме такава економия. Колкото по-на север е 0,5, колкото сте по-на юг е 2,5. Това оказва своето въздействие вече 30-40 години, откакто работи тази система. Ние сме законодатели, ще изпратим ясно послание. Крайна сметка трябва да се вземе решение. Мисля, че това са вашите заключения. И всичко това, пред което сме изправени, трябва да влезе законодателството. Много сте около мен, тук на тази трибуна но искам на всички да благодаря и да ви кажа много благодаря за изказванията. Се travail. Et je vais continuer mes travaux. Продължавам. Allez-y, je vous laisse. Добре. Можете да се върнете по местата си. Merci à vous. 学生那个从日子到我那个。Lebensding. Ah. Lebensding.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 Allez, nous continuons nos travaux, s'il vous plaît. Sur les décharges mille. Продължаваме с освобождаването отговорност за 2017 година. Това са различни агенции. Европейската агенция морска безопасност, за авиационна безопасност, пътен транспорт и така нататък. Ще дам думата на господин Вин Ван де Камп. От името на господин Франк Прост. Добър ден на колегата Леонтини, който също ще получи господин Ванденкап е първи, после господин Леонтини. Благодаря. Колегата Франк Пруст отговаря за освобождаването отговорност на Европейската комисия. Колегата Леонтини пък отговаря за агенциите. Така че благодаря ви, че ми дадахте думата първо на мен. Колегата Прост не може да присъства днес на това заседание и за това eh, най-вече ще започна с е, следното. Колегата иска да благодари лично на Комисията по транспорт за това, че му е помогнала да изготви своето становище. Това е, комисия, това е доклад за комисията КОНД, комисията по бюджет. А що се отнася до съдържанието на този доклад, е, отново казвам, става дума за освобождаване от отговорност в класическия смисъл на думата. От години го правим и знаем какво означава. Колегата Прост не вижда никакви проблеми тази година с освобождаването от отговорност за бюджета. Бяха направени различни анализи, що се отнася до бюджета за 17-та година на Европейската комисия по мнението на колегата Прост, както и от името а, на НП. Той смята, че комисията е работила добре. Специално внимание трябва да се обърне за механизма за свързване на Европа и по-специално ролята на Европейската комисия за това да насърчава развитието на този механизъм. Колегата казва, че комисията трябва да продължи да работи по същия начин в тази посока. Всички знаем, че този механизъм в момента е на етап трилог и е пряко свързан с освобождаването на от отговорност 2017 година. Колегата казва, трябва да се продължи с този механизъм и комисията да работи по същия активен начин по този механизъм. Колегата също така призовава всички членове на комисията Тран да гласуват за това становище утре. Благодаря ви за вниманието от името на колегата Прост. Благодаря. И аз ви благодаря. Давам ви думата, господин Леонтини. Благодаря, госпожо председател. Що се отнася до освобождането отговорност за изпълнение на бюджета за 2017 година, както каза господин Декамп. Проектите за становище, за които отговарях, са свързани с Европейската агенция по морска безопасност, Европейската агенция за авиационна безопасност, Агенцията за железопътен транспорт, след това съвместното предприятие Безопасност въздухоплаването Сезар, както и съвместното предприятие Shift to Rail и това са петте агенции, за които отговарях. Както можеше и да се предвиди, тази процедура за освобождаване от отговорност е един от инструментите, които са най-важни, за да се види как са били похарчени обществените средства те са разделени на 5 файла, както ви казах, 38 са измененията, които получих. Няма някакви специални проблеми, които трябва да повдигна, не смятам. Особено измененията на колегите. Те обогатяват текста, който аз предложих и смятам, че могат да бъдат подкрепени в тяхната цялост. Както съм казвал и по-рано в нашата комисия, бих предложил да освободим всички агенция, как по които съм изготвил проекти за становища. Благодаря, госпожо председател. И аз ви благодаря, господин Леонтини. Госпожа Майснер е първа. Благодаря. Аз от името на господин Теличка ще се изкажа. Той се извинява, че не присъства, но е закъснял полета му и той сега върви към парламента, но няма да успее да дойде на време. Той, ако присъстваше, щеше само да благодари за работата на двамата докладчици. Той изразява своята благодарност. Някои изменения е направил той, като основно иска да припомни докладите на агенциите и се надява неговите изменения да бъдат подкрепени при гласуването утре. Благодаря ви от негово име. И аз ви благодаря, госпожо Майснер. Ще се обърна сега към Европейската комисия. Заповядайте. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на двамата докладчици. Ще кажа първо няколко думи. Първо трябва да кажа, че съм много удовлетворена от позицията, която изразихте и ние също установихме напредък по различните становища, свързани с агенциите. Искам само две пояснения да дам, които са свързани с докладите, както и някои от измененията, които видяхме, тъй като смятаме, че те са много важни. Има много изменения, които са свързани с управлението на агенциите и по-специално мястото на счетоводителите в органиграмата. мисля, че там сме обърнали особено внимание. Положението с ЕМЗА вече е регулизирано миналата година. При АЕА за нещата в момента се оправят. Има проект за решение, което е прието от управения съвет. Той ще бъде прието скоро. Същото се отнася и за ЕРА. Що се отнася сега до различните изменения, които са свързани с процедурата за обществени поръчки – решихме става дума за известни трудности, свързани с ЕАЗа в този смисъл. Има една процедура за обществени поръчки, по която е имало проблеми. Тя е свързана с ИКТ, т.е. няма проблем с всички процедури. И тази процедура за обществени поръчки е пред няколко години. Става дума за 15 милиона евро. Тя не фигурира в финансовия отчет само 5 милиона са включени в този отчет. Това е разликата между цифрите, които се забелязва, предвидени по програма и решението за годишното финансиране. Благодаря. И аз ви благодаря. Иска ли докладчика отново да вземе думата? Вин Ван Декам, заповядайте. Благодаря, госпожо председател. Бях забравил да кажа нещо и сега ще го кажа. При освобождаването на отговорност на Европейската комисия имаме доста и изменения от господин Теличка, от господин Капуто, от социалистите и демократите, от Делун също, който е от зелените. И имаме и едно изменение от Арното. Всички тези изменения ще получат знак плюс след себе си в списъка за гласуване – изменение 8 на господин Оно, пък ще получи минус. Мисля, че нещата ще върват добре. Искам да припомня, че гласуването ще бъде утре в 9 часа. Добре. Господин Леонтини, искате ли да вземете думата? Не искате. Чудесно. Искам да припомня, че утре гласуването е в 9 часа. А, не, грешка било. Добре, гласуването ще започне в 10 часа. Да, имаме един час преди това. И така, прекратявам заседанието. То ще продължи при закрити врата за е, обратна връзка относно тристранните срещи Европейско морско обслужване на гише кратко прекъсване, за да се прекрати излъчването по интернет. Моля да напуснете спокойно залата и ще изчакаме депутатите, които могат да останат по следващата точка. Тези, които не могат да останат, трябва да напуснат залата. Много ви моля да се насочите към изхода.